в съответствие с член 137 получих от комисията ЕНВИ искането за доклад на Комитета на регионите за качеството на въздуха и отпадъците. Ако в рамките на 24 часа минималният брой депутати не подадат възражения, ще се приеме. В противен случай ще се подложи на гласуване.